Миналата седмица в Турция отново имаше земетресение. Още хора загубиха живота си, около 700 души. Нанесени са допълнителни материални щети в региона, който пострада преди три седмици. Разговарях с нашите турски приятели. Миналата седмица в Италия и Южна Франция имаше наводнение, по време на което също доста хора загубиха живота си, бяха нанесени сериозни материални щети. Ние отдаваме дълживото на спасителните служби, на местните органи, които помогнаха на гражданите, които бяха засегнати от тези бедствия. Ние изразяваме своите съчувствия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 także w kierunku uczenia ich за демокрацията, пазарната економика. Хората проявяват силен интерес да почерпат от нашия опит за изграждането на демократичните институции, за структурирането на новите институции. Разбира се, ние не можем да налагаме своите идеи на когото и да било, но хората в Либия проявиха интерес към това, което имах да кажа. В Тунис се срещнах с министър-председателя, с ръководителя на Централната банка, както и с лидерите на четирите основни политически партии. Тунис е отворена страна към Европейския съюз. В Тунис беше заявено, че те ценят примера на Европейския съюз. Говорихме за върховенството за, на закона, както и за едно включващо всички общество, което позволява на всички да участват в обществения живот, включително и жените. Равенството на възможностите в едно отворено общество. И четирите политически партии които спечелиха изборите, искат да създадат е, демократична, демократичен Тунис е, и да си сътрудничат е, с Европейския съюз. При почти една седмица прекарах в Западните Балкани, посетих Харватия, която ще се присъедини към Европейския съюз, бях в Сърбия, която е изправена пред предизвикателството за нормализиране на отношенията си с Косово и преминава през процес на реформи. Посетих Босна и Херцеговина, която се опитва да излезе от вътрешно-политическия застой. Посетих Сребреница, където положих венец от името на Европейският парламент. И изразих нашите съчувствия към семействата на жертвите. Считам, че Сребреница е важно място, което трябва да се посещава от нас, за да се запознаем сами какви ужасни неща е възможно да се случат. В сряда проведохме основен дебат Варум Пой, председателя Барозо, също ще присъстват днес в сряда, както и Жан-Клод Юнкер, председателя на Еврогрупата, ще присъства. Това е важен дебат и за това приканвам всички депутати да вземат участие. Днес след обед в 3 часа Европейският младежки парламент, Европейският средиземноморски младежки парламент проведе свое заседание. Европейският парламент беше домакин на младежи от 40 държави. Те бяха разделени на пет работни групи. социален диалог, миграция, възобновяеми енергии, заетост. Те се занимаха с цяла гама от въпроси, с които се занимаваме и ние тук в Европейския парламент гражданското общество, социалния диалог, истинското равенство, достъпа до образование и до работни места, защита на околната среда, постепенното изграждане на едно проспериращо общество. Ние можем да се гордеем с тези младежи, които бяха тук общо 250 представители на Средиземноморския регион. Някои от тях са днес в галерията за посетители, така че сега, където вие стоите, може би един ден те ще заемат вашите места. Jeszcze е, една вядомост. Прагне запросить Państwa до Бих искал да Прикани също депутатите да вземат участие в конференция, организирана от Европейския парламент на 23 ноември. Това е конференция, посветена на правата на човека. Ние ще бъдем домакини на лауреатите на наградата Сахаров. До сега 12 от тях е, потвърдиха своето участие. По различни причини е възможно не всички да могат да присъстват, е, но те силно желаят да присъстват. Ще се проведе дебат с защитниците на правата на човека. Конференцията ще се проведе, както вече казах, на 23 ноември. В края на деня се предвижда отворено заседание в Пале де Бозар с граждани на Брюксел. И една тъжна новина за кончината на Вили Деклерк. Ние загубихме един европейски, белгийски държавник, който беше член на Европейския парламент повече от 25 години, който беше ръководител на групата на либералите и на една от постоянните комисии в Европейския парламент. Той беше и комисар и заместник министър-председател на своята страна. Искам да ви помоля за едноминутно мълчание в негова памет.